Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. Ще проведем съвместно заседание с Комисията по бюджетен контрол. контрол. За мен беше е удоволствие да дам думата на Ингеборг Гресле, която прояви много умения по време на големия брой тристранни срещи, които доведоха до сключване на споразумение със съвета за проекта за преразглеждане на и упростяване на регламента за финансовите правила, приложени за общия бюджет на Съюза, но за съжаление госпожа Гресле не е днес в залата. Затова ще дам думата на съдокладчика Ашвард, за да ни запознае с основните моменти преди да гласуваме по целия текст. Искам да напомня, че става дума за единствено гласуване, свързано с резултата, постигнал по време на стартайните срещи с съвета и комисията, за да постигнем споразумение на първо четене по предложението за изменение на този финансов регламент. Текста, който е- се предлага тази вечер за гласуване в четвъртък, беше одобрен от Корепер на 19 април Текстът се преразглежда от юристи и лингвисти. Предвидено е да се гласува през месец юли в пленарна зала. Надявам се, че резултатите ще отговорят на амбициите, свързани с това досие, най-вече по отношение на опростяването и че няма да има фалшиви новини, относно бенефициарите на средства от Европейския съюз. Разбира се, най-важно е как ще се прилага на практика. И сега искам да думата на Ричард Ашвард, който е съдокладчик по това досе заедно с Ингеборг Гресле. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря от самото начало на колегите, че присъстват днес на гласуването по този доклад. Когато и е дойдох тук, си мислех, че това е нещо рекордно в парламента, тъй като това е най-дългия доклад и най-краткото гласуване по него. Около 700 страници е текста, който беше разгледан и господин председателю, вие участвахте в тези 14 триалога, всеки от които трябваше поне 4 часа. И сега това едно единствено гласуване е моята представа за опростяване. Опростяването е нещо, по което се надявахме, че ще можем да работим във връзка с финансовия регламент, за да се улесни достъпа до финансиране от Европейския съюз за крайните потребители, като се намали бюрокрацията. За да стане това, ние разгледахме всички процедури, свързани с контрола. Колеги, важно е тези процедури да бъдат стабилни, за да не се допускат измами и злоупотреби. Един от проблемите, е, че когато искаме да постигнем упростяване, трябва да държим сметка за още една цел, а именно бюджетиране, основано на изпълнението. Финансирането чрез бюджета ще бъде все по-ограничено, търсенето на бюджетни средства ще нараства, за комисията, както и в бъдеще евродепутатите, ще трябва да определят своите решения на базата на приоритети при разпределението на средства, като се основават на фактите за добавена стойност, която може да бъде постигната и за най-добро изразходване на средвата. Разбира се, ние сме в самото начало на бюджетиране, базирано на изпълнението, но искам да ви обърна внимание на този факт, тъй като това е важно направление, по което ще работим. Има упростяване, например, при кандидаването за безвъзмезна помощ. Също има повече яснота, повече пропорционалност при системите за контрол и аудитиране. Парламентът подкрепи своята позиция. Ние запазваме компетентностите си в областта на бюджетната процедура. Въвеждаме принципа за това да бъдат с нестопалска цел използвани безвъзмезните средства, които се предоставят. Ние отхвърлихме използването на доверителни фондове за вътрешно управление. Сега обаче комисията трябва да използва новите инструменти, които създадохме. Редица проблеми, на които искам да ви обърна внимание, са следните. Първо имаше дебат за кризисния резерв. Имаше доста спорове, доста разисквания особено по отношение на Европейския фонд за стратегически инвестиции и връзките му с конвенционалното финансиране в първата част на бюджета. Функция 1. Също би било нормално при изпълнението да се въведе нов набор от финансови правила от 1 януария, но бяха введени нови практики чрез процедурата Омнибус, например Реджи, както и по общата съскостопанска политика. Тоест е, има е, тризвенна, тристепенно изпълнение, което ми се струва, че ще проработи. Е, искам да благодаря за подкрепата. Съветът не е представен тук, но искам да напомня, че естонското председателство Катрин Сайер, който беше техният представител, свършиха 99% от работата и свършиха изключително ефикасна работа. Бях силно впечатлен от това. Надя Калвино и нейният екип от е, комисията също а, заслужават а, нашата признателност. Разбира се, не бива да забравяме и за комисаря Отингер. Също докладчиците в Сянка искам да им благодаря за подкрепата. Искам да благодаря на администрацията, която свърши огромна работа. Искам да благодаря и на вас, господин председател, за вашата подкрепа, за вашите съвети, които винаги бяха много високо оценявани. Имаме двама съдокладчика. Вие направихте максималното от ваша страна. Искам да благодаря, разбира се, и на Ингеборг Гресле. За съжаление, тя не е днес тук, но от името на председателя Артуи е, и от мое име иска да кажа, че тя много улесни работата ни. Инге и нейният екип, Мартин, е, нейните сътрудници свършиха отлична работа, така че искам да изразя своята благодарност и към тях. Е, Аз също искам да се присъединя към изразената благодарност. Искам да благодаря на Ричард Ашвард и нека да аплодираме всички, които участваха в тази важна работа. И така, по време на работата аз изразих желание с упростяването като дейност да се разшири, но комисията каза, че отвъд това, което сме постигнали, не можем да постигнем повече. Ние подготвяме следваща многогодишна финансова рамка и не искаме да ни се каже, че упростяването в рамките на многодишната финансова рамка 2014 и 2020 година е недостатъчно. И призовавам комисията за следващата многодишна финансова рамка за 2000, до 2027 година да имаме ново упростяване. Защото много често онези, които работят с средствата, изпитват трудности от МФР и тя би могла да бъде допълнително упростена. Имаше време, когато трябваше да се регламентира спонсорството. Всички се питаха какво е това. Оказа се, че е, спонсоринг регламентира призивата на посланниците в представителства на Европейския съюз, които трябва да празнуват 9 май, но пък много често нямат средства за да организират почерпката и за това а, те отправят апел за спонсорство и това трябваше да се регламентира. И така, драги колеги, сега преминаваме към гласуването. Моля, служете си картите в а, машините за гласуване. Ще направим пробно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Не. 25 карти. Всички гласуваха. Край на гласуването. Някой като че ли си е забравил картата в Страсбург и този колега ще се ще изрази вота си по обичайния начин. Сега, колеги, моля, гласувайте за текста така, както е формиран след преговорите. Моля, гласувайте по именно гласуване. Край на гласуването. Гласувахте за. Така ли, уважаеми колега? гласувахте за. 21 гласа за, 1 глас против, 4 въздържали се. А, въздържате се. Петима въздържали се. Текстът се приема. С това изчерпахме дневния ред. Благодаря, уважаеми колеги, за участието.